Моля, господин председател, позволете ми да ги поставя последователно. Първо искам да помоля всички колеги, става дума за един от спешните въпроси, по които ще говорим днес след обед. Става въпрос за госпожа Амина Тухайдар. Много моля колегите да ми гласуват доверие за следното. Имаме колеги, които много сериозно се занимават с този случай и те знаят, със съжаление не мога да ви а, съобщя подробности, но и аз го знам. Всеки момент днес в течение на деня ще има решение на случая, защото имените политици от Европейския съюз работят по такова решение на проблема. Затова е по-разумно да заличим от дневния ред този дебат, защото всички разисквания биха затруднили работата на политиците по дипломатическите канали. Затова моля парламента да се съгласи по изключение да заличим този въпрос от дневния ред, защото така ще помогнем за решението. Това беше първата ми молба. Господин председателю, втората ще отправя след това. przewodniczący, ja nie, mam przekonania. Господин Шуц, не съм убеден, че можем в момента да обсъдим този въпрос. Мисля си, че е твърде късно да започнем обсъждането сега, защото вече взехме решение по този въпрос. На мен ми е трудно да открия дискусия по този въпрос. Господин Дол. Господин председателю, аз подкрепям предложението на Мартин Шулц. Вярвам, че преговорите са изключително трудни. Говорим за един чисто човешки случай за една жена. В момента сме в процес на намиране на политическо решение. Смятам, че когато сме в процес на намиране на политическо решение, не трябва положението да бъде отежнявано. Моля ви, най-напред да оставим нещата така, че да е възможно намирането на политическо решение, да създадем тази възможност. Pan, pan, pan Portas się zgłosił. Bardzo proszę, pan Portas. Господин Портас. Е, е Искам да кажа само едно нещо. Дипломатическата работа, която се върши в момента е изключително важна. Обаче Аминато Хайдар вече много дни, много дни е в гладна стачка, лежи в болница и най-лошото, което можем да и сторим, е да и кажем, а тя се бори за фундаментални човешки права, че парламентът ще я забрави за днес. Zgodnie... Благодаря ви, дами и господа. В съответствие с член 140 от правилника ние можем да гласуваме по такова предложение, защото ние получихме такова предложение за премахване на тази точка от дневния ред и в съответствие с член 140 на правилника ние можем да гласуваме по такова предложение. Бих искал да ви помоля за това, кой би искал да се изкаже за това предложение. Господин Лопес Агила. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Като председател на социал-демократическата фракция в Европейския парламент, бих искал да подкрепя казаното от председателя на нашата политическа група СД. И още повече, че то намери и подкрепата на председателя на политическата група на НП. Нашият парламент естествено изразява солидарност с Аминато Хайдар и положението, в, която се, в което се намира тя в момента. Положението е отежнено от това, че тя е в гладна стачка но парламентът би искал да направи и жест в подкрепа на дипломатическите действия, които напоследък се извършват под ръководството на испанското правителство, защото, знаете, госпожа Минато Хайдар се намира в Испания и на нейна територия провежда гладната си стачка. Госпожа Хайдар е заявила, че няма да прекрати стачката, докато не се осъществят правата й. Така че нека да подкрепим дипломатическите усилия, които се полагат в момента и можем да помогнем чрез избегва, избягването на резолюцията днес. Председателят прекъсва. Пречивко тему вноскови. Председателят, мога ли да попитам кой е против това предложение? Господин председател, бих искала ясно да заявя, че моята група е срещу това предложение. Смятам, че току-що направеното предложение, направено при това толкова късно, не допринася за постигането на нищо добро. Освен това, ако ние съгласим с това предложение, това ще бъде удар по достоинството на всички от тези групи, които посветиха толкова много време на изготвянето на тази резолюция. Това ще обесмисли цялото политическо съдържание на тази резолюция. Всички политически групи работиха много усилено, за да се подготви един общ текст, който да отрази всеобщото мнение. В този процес ние успяхме да преодолеем нашите различия и да формулираме обща позиция. Като резултат, аз смятам, че не е уместно да подкрепим предложението. Ако парламентът ще се откаже да говори сега по този важен въпрос, ние ще го направим. Благодаря ви, председателят. И накрая, господин председател. Председателят прекъсва говорещите. Председателят. Ситуацията е ясна. Благодаря ви. Дами и господа, ще гласуваме Кой е за приемането на предложението? Моля, вдигнете ръка. Sorry. Point of order. Point of order. Има искане за процедурен въпрос. Заповядайте. Господин председател, по процедура. Помолих за думата и вие не ми я дадохте. Просто не е вярно, че нашият парламент вече се е изказал и има позиция официална за положението на Аминато Хайдар. Едва на 33-я ден от гладната изтачка се каним да го направим и сега някой казва да не го правим. Това не е морал. Благодаря ви. Дами и господа, ще гласуваме. Дами и господа, ще гласуваме. Бих искал да започне гласуването. Има искане за изказване по процедурен въпрос. Господин... Господин председател, помолих за думата също по процедурен въпрос. Нашият парламент а, има задължение да се бори за, права, за човешките права. Господин Шулц прави определено предложение, очевидно, че разполага с информация, която е важна за случая Хайдар. Ами, нека да ни даде тази информация и след обяд да решим дали ще гласуваме или не резолюция. Bardzo proszę. Да, заповядайте, имате думата. Президент, Präsident, ich war, ich war in diesem Jahr Господин председател, от много години съм в този парламент и в, на моята политическа група отговарях за дебатите за човешките права, така че наистина много отблизо следя случая. Миналата неделя водих дълъг разговор с мароканския външен министр по този въпрос и имам впечатлението, че в течение на днешния ден има голяма вероятност госпожа Хайдар да прекрати гладната си стачка и да се намери решение на проблема. Ако мислех, че чрез публично изявление мога да допринеса за решението на проблема, бих го направил но дискретността е решението на проблема в такива сложни дипломатически случаи. Нека, колеги, с тази си дискретност да допринесем за спасението на госпожа Хайдар. Благодаря. Проше państwa, е, я chciałem państwa... Дами и господа, искам да ви помоля да ме чуете. Не можем да продължаваме обсъждането на този въпрос. Сега ще изслушаме последното мнение. Колега на мястото от 92. Благодаря, господин председателю. Искам първо да кажа, че съм страшно изненадан, защото вчера разговаряхме с госпожа Билбал почти три часа по въпроса, а ако господин Шулц още от неделя разполага с някаква информация, той трябваше да ни я даде още вчера, преди да започне дискусията. След като не ни я е дал, а, ние, а и след като постигнахме компромис между политическите групи, след като имаме текст, за който се договорихме, Значи трябва да поемем отговорността за приемане на резолюцията, за да се знае поне каква е позицията на този парламент по въпросите на правата на човека. Не, това не е обикновена дискусия. Е, пан Танок. Благодаря, господин Танък. Господин председател, Очевидно парламентът е разделен по този деликатен въпрос. Има много голямо объркване. Искам да помоля да отложим това гласуване до 3 часа, за да можем да се консултираме в партиите и в групите, също така да проверим какво се случва в Марокко. Благодаря ви. Uh, uh, proszę Państwa, zebraliśmy... Дами и господа, събрахме всички мнения, вече имате пълна представа за ситуацията. В съответствие с член 140 на правилника бих искал да гласуваме по това предложение. Има конкретно предложение този въпрос да не бъде обсъждан днес. Кой е за това предложение? Моля, вдигнете ръка. Кой е за това да не се обсъжда този въпрос днес? Благодаря ви. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Ще проверим по електронен път. Започва процедурата по електронно гласуване. Да. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 249 за, 163 против, 135 са въздържалите се. Предложението се приема. Господин Шулц. Второ процедурно предложение. Съжалявам, господин председателю, че отново поставям на изпитание търпението на този парламент. Господин председателю, в списъка за гласуване днес имаме гласуване по принципа на субсидиарността. Съгласно 177 член алинея 4 от правилника предлагам да отложим гласуването за следващото пленарно заседание, за да извършим проверка на допустимостта на това гласуване по принципите. Предполагам, че всички в този парламент смятат, че са гарантирани принципите на субсидиарност и основни права, но не виждам причина да издигаме всичко това на равнище Европейски съюз. Сега се обръщам към италианските колеги. Дебатът, който се води сега е италиански, не е европейски. Така както ние защитаваме а, многообразието и плурализма, все пак мислим, че няма никакъв смисъл да гласуваме такава резолюция в създалата се ситуация господин председателю. Удивително е, че политически групи, които съдържат в наименованието си думата демокрация, не проявяват демократичността да изслушат до край оратора. Ето защо, съгласно член 177, алинея 4, предлагам отлагане на гласуването до следващото заседание до извършване на проверка на допустимостта на резолюцията и самото и гласуване. Мам конкретно... Благодаря. Имам конкретно предложение. Господин Шулц. Аз имам конкретно предложение. Ние ще стигнем до тази точка през втората част от гласуването. Ние ще започнем по бюджета и имаме допълнителни точки за гласуване. Ние ще се върнем към предложението на господин Шулц, когато ще дойде време за обсъждане на тази резолюция, гласуването по него, т.е. втората част на гласуването. Сега бих искал да почнем гласуването по бюджета. Господин Посълт, по процедурен въпрос, заповядайте. Ще бъда съвсем кратък. Много моля, след като заличихме спешния въпрос, а вчера имахме много сериозен спор за времето за изказване по спешните въпроси. Нека да разпределим времето за изказване от заличената точка в дневния ред и да го насочим към другите точки. Просто да имаме повече време за останалите две точки. Меме то под увага. Пански вносик възьмем под увага. Ще обмислим вашето предложение. Дами и господа, Започваме да гласуваме по доклада на господин Белге. Дневният ред